Okay, colleagues. I've got a pencil. Can I? Уважаеми колеги, откривам днешното заседание и започвам с съобщенията на председателя за решенията, взети от координаторите. а, координаторите обсъждаха въпроси свързани с комитологията, процедурите, сигурността в а, въздушното движение. Имаме и неотложен въпрос във връзка с решението на Европейския парламент за системата за избягване на колизии във въздушното пространство. И какво решиха координаторите? Последното разглеждане на последната преразгледана форма на правилника на Европейския парламент предвижда народ... депутати да могат да възразят на преждевременното гласуване. и координаторите решиха да постъпят съгласно тази процедура. Следващата точка е назначаване на докладчици. Има редица работни документи по този въпрос. Имаме и разпоредби за, за разпоредбите за правата на лицата с ограничена възможност за придвиждане. Също и доклад за директивата за услугите, съобщения за интелигентен и устойчив растеж и прочие. Е, това са все теми, при които Комисията по транспорт не е водеща други теми, економическа комисия на ОНЕ, регламент за техническия напредък, съобщение на комисията за управленските функции на комисията. Координаторите решиха да предложат да не се произнасяме по изброените теми. Следващата точка – делегации и посещения през 2012 и 2013 година. Обсъждаха се делегациите преди всичко за 2013 година, но и делегациите за 2012 има няколко свободни места координаторите решиха за 2012 да не се организират нови посещения допълнително, а за 2013 ще поискаме 4 посещения на делегации от по 6 депутати. Една делегация в северо-западна Англия, регионът от който идвам аз, може би около 15 юли, ще има друго посещение, ще има през февруари. До 4 септември 2012 година всъщност координаторите ще направят конкретните предложения. По точка разни на заседанието на координаторите стана въпрос за почтенските услуги. Взе се решение да поканим комисаря Барние на заседание на нашата комисия, за да ни и информира за етапа, до който е стигнало прилагането на директивата за почтенските услуги, както и на директивата за правата на пътниците в железопътния транспорт. По този въпрос ще поканим комисаря Калас. Включително ще ни информира и за интегрирания електронен билет. Някой има ли въпроси във връзка с заседанието на координаторите? Значи не възразявате срещу техните решения. Благодаря. Следваща точка. Резултати от разискването на доклада за обучението на моряци. На 19 юни трилога завърши успешно. Присъства и господин Комуцакос от е НП. Споразумяхме се за, по компромиса за целия пакет на 27 юли. Предвижда се през септември или най-късно през октомври въпросът да бъде внесен за гласуване в пленарна зала, но това още не е съвсем сигурно. Сега ще ви кажа в какво се състои компромисът. Той беше а, постигнат а, за да могат делегираните правни актове да се прилагат за технически въпроси, примерно събиране на статистически данни. Ако си спомняте, първоначално съветът беше против, но за нас това беше важно с оглед на прозрачността и наличието на данни за заетостта на моряците. позицията на Европейския парламент беше приета, що се отнася до а, периодите за почивка за тези изключения, включително а, и препратката към Конвенцията за работата на моряците. Освен това, нашата комисия се включи в работата по а, срещу пиратството, за да може да се повиши и конкурентоспособността на Европейския съюз, важността също така на борбата срещу измамите, както и важността на безопасността на борда, на корабите, включително и необходимото по отношение на обучението. И така, това бяха резултатите от триалога и аз ви ги докладвам. И така, сега преминаваме към гласуване. Започваме с единното европейско небе. Има въпрос. Нека само да си сложа слушалките. Здравейте, господин председател. Само да кажа, че а, в мен е картата ми. Всъщност не е в мен, но ще ми я донесат след малко. Няма проблем, казва председателя. Първо ще направим проверка и след това ще ви добавим, ако може просто да ни кажете, когато ви донесат картата. Нали сте доволни всички? Добре. Нека сега да преминем към гласуване. И аз нямам а, карта в момента. И така, господин Сасоли, казва председателят, също е без карта. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Всички са гласували, нали? Добре. И господин Комуцако също. Край на гласуването. Не ни липсва твърде много карти. Осъществяване и прилагане на законодателството за един европейско небе, госпожа Фостер. Започваме с компромисно изменение 1. Всички, които са за да гласуват, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване. Нека тези, които са без карти, да ми покажат с ръка. За, против, всички са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 3. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 19. Извинявайте, компромис 4 сега. За, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 50. Господа Майснер, за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно начало на гласуването. И вие сте получили картата вече, добре. За, против. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. За,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 Приема се 8, отново две части. Първата част по координиран начин, а втората част останалата, останалия текст. Първата част се приема, втората за, против, въздържали се, отхвърля се. И така окончателно гласуване, начало на гласуването и, и прибавяме после тези без а, картите. Всички гласуваха ли? Всички гласуваха. Край на гласуването. 36 гласували 305 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравление за госпожа Фостър. Приема се доклада. а сега към следващото гласуване. Смениме се тук на панела. изграждане и експлуатация на европейските системи за спътникова навигация. Отново госпожа Фостър е докладчик. Член 1, алинея 1 имаме устно а, изменение от господин Либерацки, вероятно е пред вас. Имате ли възражение срещу това устно изменение? Ако няма, тогава го включваме изменение 34 с устното изменение за, против, въздържали се, прие, отхвърля се. 35 господин Масинкович, за, против, въздържали се, това се приема. Още едно устно изменение от докладчика, което имате пред вас. Имате ли възражение към него? Ако не, мога да го служа, сложа в 36. Нека гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. 7. Докладчика за, против, въздържали се, приема се. 37. Отново с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Значи 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 следва. Господин Масинкович за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 40 като добавка за против, въздържали се. Нека проверим електронно 40 като добавка, начало на гласуването. Плюс тези без електронни карти, край на гласуването, приема се. 41 Жа Лихтенбергер за против, въздържали се, приема се 42 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, против, въздържали се. Нека проверим 9 начало на гласуването. Плюс 1 за, 1 против. От тези без карти всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега към член 7, устно изменение от господин Либерацки към 43. Има ли възражение срещу устното изменение? Ако няма, 43 за. Против. Въздържали се? Не. Въздържали се? Нека да проверим. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуваме първоначалното изменение 43 за против, въздържали се, отхвърля се. 45 за против, въздържали се. Проверяваме 45 начало на гласуването. Плюс един за, един против. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 46. Госпожа Лихтенбергер. За. Сега сме на 46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ева Вървити. За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 One plus, one minus. Everybody voted? Yeah. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се 51 за, против, въздържали се. Нека пробвам електронно. Хайде от НП. Всички, които са за. Значи няма електронно да гласуваме за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се. Нека проверим 58, начало на гласуването, край на гласуването, същото мнозинство, приемаме. 59 за, против, въздържали се, приема се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за. 23 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 24 и 62 са еднакви. За, против, въздържали се, приемат се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Нека проверим 28 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 2 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Тъй като 41 беше прието, за това 29 също се приема автоматично. 30 следва за, против, въздържали се, приема се. 3 с устното изменение. Имате пред вас устното изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Гласуваме 3 с устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалното изменение за, против, въздържали се, приема се. А сега 31 на госпожа Лихтенбергер за против, въздържали се. Нека да проверим 31, начало на гласуването. Едно, един против, един за, край на гласуването. Отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. И добавяме тези без карти. Край на гласуването. 37 гласували, 38, 36 за. Поздравление за госпожа Фостер. Yeah, but there's two, the two pluses as well. Okay. Next item on the... Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Обществени поръчки в водоснабдяването, енергетиката, транспорта и почтенските услуги. Две проекта становища и двете са изготвени от госпожа Лихтенбергер. Ева, заповядайте. Yeah, Благодаря. Мисля, че въпросът за възлагането на обществени поръчки изобщо и тези в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и почтенските услуги са от изключително значение за нашите градове и общини. Това е много важно решение за тях. Става въпрос за следното. От комисията предвиждаше модернизация на разпоредбите за възлагане на обществени поръчки. В моето предложение а, се базирам на някои важни моменти от предложението на комисията. Знаете много добре, че съм почитател на европейските разпоредби, регулирането, но именно за това трябва да има и правила, които са национален прерогатив. Ние трябва да регулираме това, което има смисъл да се регулира общо за Европа. Например, много често решаващ въпрос при възлагането на поръчки е изключването на най-низката оферта. Има различни а, практики в европейските държави понякога стъпката между офертите, разликата между офертите е 30%, 50%, в други страни 15%. А, няма никакъв смисъл да налагаме европейски правила в това отношение, защото никой няма да одобри такова нещо. Тъй, че смятам, че това е нещо, което трябва да бъде предмет на националното законодателство във връзка и с националните традиции в това отношение. Друг важен момент. А, знаете и колко е важен въпросът а, за това, че не е винаги най-низката оферта е най-добрата оферта. Колко пословици само има по този въпрос, че ефтиното обикновено излиза скъпо и така нататък. Защо е така? Всичко, което ни се струва ефтино на пръв поглед, след това на практика при реализацията в общините на място се оказва с големи недостатъци, защото от обема на офертата всъщност са изключени някои неща, които общината след това допълнително трябва да закупува и това повишава реалните и разходи. Така че твърдя, че най-ефтината, най-низката оферта не е автоматично и най-добрата. Тя може да е добра оферта, стига да изпълнява условията и критериите, на които трябва да отговаря във връзка с конкретната обществена поръчка. Друг въпрос каквато е организацията на търговете за обществени поръчки. В цяла Европа има още какво да се желае, особено по отношение на уменията на публични институции да обявяват търгове за обществени поръчки. Много често се оказва, че те не са се съобразили с някои а, критерии. Това не е нещо, което можем да заложим като правило, но трябва да се отчете този факт. Трябва да отчетем факта, че възлагането на обществените поръчки е виш пилотаж в общинската политика и държавната политика. За това правилата трябва да са добре известни, и също така на служителите да е ясно кое е регулирано от Европа и кое не. Друго нещо. Възлагането на обществени поръчки трябва да дава възможност на общините да залагат сами определени критерии. За мен, например, критерият за премахването на всякакви пречки е централен. Той е, е особено важен в областта на транспорта. И е, понякога е трудно да се спазва. Но общините трябва да имат възможност и то без да облагодетелстват определени предприятия, да предвиждат конкретни критерии, свързани включително и с производствения процес, примерно забрана за детски труд, честна търговия, лоялна търговия и така нататък. най-важното за мен е критериите да бъдат справедливи, ясни, и да няма никаква възможност за задни а, вратички, през които да влизат а, други кандидати, които не отговарят на критериите. И нито един кандидат в търга не бива да бъде ощетяван. Иначе възлагането на поръчката не би постигнало целта си. Аз в момента говоря и за двете досиета по 12 и 13 точка. Трябва да се съобразим с още нещо много важно. В транспортните и почтенските услуги вече съществуват много подробно разписани правила. Например, регламента за почтенските услуги, регламент за обществения транспорт, който беше прият след 7 годишни обсъждания в съвета. Така че не искам да създаваме колизиращи норми, стъл, норми, които изпадат в стълкновение с вече съществуващите разпоредби, по-скоро настоявам за създаването на конкретно законодателство, така наречения лек специалист, Защото, вижте, преди съвсем наскоро Европейския парламент прие разпоредби за почтенските услуги, за обществените поръчки в транспортните услуги и така нататък. И сега няма никакъв смисъл да налагаме ново законодателство за обществените поръчки, с което да опровергаваме отчасти вече съществуващото. Така че държа е, тези разпоредби да бъдат наистина строго специфични. Освен това държа на спазването на субсидиарността, особено по отношение на неща, които смятам, че държавите членки в национален план могат да уредят много по-добре. именно поради това предлагам заличаване на някои неща от а, е, предложението на комисията. Просто съм твърдо на мнението, че няма никакъв смисъл на европейско ниво да се регулират неща, за които в отделните държави членки си има традиция и практика, а и по този начин не може да се угоди никому. Моите предложения са пред вас. Ще се радвам на вашите коментари. Виждам, че имаме още време за обсъждане на тази тема и в другите комисии се обсъжда тя, но смятам, че ние като транспортна комисия трябва да се погрижим специфичното законодателство, което е прието в нашия ресор, да не се подкопава през задни вратички. Така че а, и да не се обесмислят някои компромиси, които вече сме постигнали с съвета. С нетърпение и любопитство очаквам вашите мнения, идеи, както вече казах, проявявам пълна готовност да възприема всички ваши предложения и вече от есента съм готова на всякакви преговори, защото тази седмица време едва ли ще остане. Thank you very much for the EPP, Mr. Благодаря, господин Масинкович, НП. Благодаря. Благодаря, господин председател законодателството в областта на обществените поръчки е важна част от стратегията Европа 2020 и економическото развитие на Европейския съюз. А, законодателството в областта на обществените поръчки е изключително формализирано, така че не мога да не се съглася, че то трябва да стане по-опростено и по-гъвкало. А това може да се постигне, ако тръжните процедури бъдат опростени до крайна степен, без разбира се да се нарушава тяхната прозрачност. Приспособяването на механизма към постигането на други цели, примерно в областта на околната среда, приобщаването и така нататък, в никакъв случай не биват да водят до осложняване на процедурата. Така че за нас има два варианта. От едната страна по-ефективни разходи, за да могат да се постигат оптимални резултати. Това е важно за всяка оферта. И на второ място опростяване на сега действащите разпоредби в областта на обществените поръчки. Освен това, трябва да се обръща внимание и на социалната насоченост в офертите. Примерно енергийна ефективност, е, ефективно използване на ресурсите, и максимално добри условия за високо качество на услугите, особено в областта на транспорта. Така че заедно с докладващата подкрепяме инициативата за упростяване на това законодателство, но все пак имаме някои резерви. Например, не се не е обърнато достатъчно внимание на възможността за преговори с оферент, който е бил избран като предлагащ най-добра оферта. Още повече, че това е пето изменение на законодателството в областта на обществените поръчки в Европа. Имаше изменения, например, във връзка с използването на природосъобразни транспортни средства. А самото възлагане на поръчка също трябва да бъде по-добре дефинирано и то като сключване на договор, което може да стане и по интернет или по телефакс. Трябва да се обърне внимание на сроковете на сключване, за сключване на договори. Трябва да се, да се възстанови, освен това, класификацията на услугите като приоритетни и неприоритетни, защото според нас тази класификация е важна. Списъкът от възможни кандидати в търговете трябва да се разшири, например, с предприятия, в които работят хора с увреждания. Аз идвам от страна, която през последните години е освоила е, много европейски средства, така че в Польша има много търгове, преди всичко в областта на инфраструктурата. И а, е, много често най-низката оферта беше възприемана като най-важен критерий, което ни доведе до там, че днес имаме фалиращи предприятия просто защото не е било възможно да се спази тази най-ниска цена. Тъй, че изборът на този критерий е трагичен за економиката. Разбира се, че е добре цената да бъде най-изгодна, но тя не бива да бъде единствения критерий за най-добрата оферта. Благодаря. Yeah, äh, Dank, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладващата за добре свършената работа. В много отношения съм съвършенно съгласна с нея. Разбира се, че обществените поръчки са много важни за развитието на общия пазар и за Европа 2020, за развитието на малките и средни предприятия. В това отношение тя е абсолютно права и всеки път, когато се преразглежда съществуващото законодателство, трябва да се мисли за упростяване. Тъй, че трябва много внимателно да обмислим дали допринасяме за това опростяване. Електронното възлагане на поръчки става все по-важно в днешно време, тъй че съм съвършено съгласна. Съвършено съгласна съм и по отношение на прозрачността. Много често тя куца и наистина това трябва да се подобри в духа на стремежа към европейска добавена стойност. Разбира се, че искаме прозрачност, конкурентност и висококачествени услуги. Това, с което не съм съвсем съгласна, е пълното отпадане на критерия за най-низка цена. Разбира се, че е, то е, не бива да бъде единствен критерий. Никога до сега не е било единствен критерий. Най-низката цена няма и да бъде в бъдеще когато работех в Ландтага на Долна Саксония, съм наблюдавала тези неща и винаги най-низката оферта е бил един от критериите, но никога не е бил единствен. Той винаги е бил съпътстван от условия и критерии, които също трябва да се спазват. Естествено, че съм за рентабилни и изгодни и устойчиви оферти, но как мерим устойчивост, например? Питаме се, питам се дали има обективни критерии за това. Добре, устойчивост е природосъобразност, е, финансова изгода за бъдещите поколения и прочие и прочие. Тъй, че винаги трябва да има комбинация от различни критерии. Затова твърдя, че и най-низката цена не може да се изключи като критерий. Докладващата е записала, че специалистите, които възлагат обществени поръчки, си знаят работата и знаят как да си вземат решението. Това е точно така. Но не знам дали всичко трябва да се остави в техните ръце. От друга страна пък подкрепям а, критерия за отстраняване на всякакви бариери и пречки за предвижване, защото в нашето общество хората не само застаряват, а и има все повече хора с увреждания, които им пречат да се предвиждат свободно. Сега за субсидиарността. Разбира се, че всички сме за субсидиарност, но този път се питам дали е правилно толкова да държим на нея – защото все пак търговете би трябвало да могат да се обявяват и на европейско ниво. Тъй, че по-добре е да видим дали има чак пък такива стълкновения между нормите на отделните държави членки. Според мен е разумно да се даде възможност за европейски търгове, примерно спешни медицински служби, спешни медицински услуги In vielen Dingen äh, stimme ich mit der, äh, mit der Berichterstatterin über. Така че пак казвам, в много отношения съм напълно съгласна с докладващата. Други неща според мен са под въпрос и ще внеса съответните предложения. Äh, Благодаря, господин председател. Besonders по принцип съм много съгласен с докладващата и много се радвам, че тя е съгласна, че не всяка подробност трябва да се регулира на ниво Европа и че трябва да се зачитат някои установили се и доказали се национални традиции. По отношение на най-низката оферта – мисля, че най-важното е дефинициите да са еднозначни. Ако е така, най-низката оферта може да се окаже и най-добрата, стига да са спазени добре дефинираните останали критерии. защото нали, в крайна сметка става въпрос за ясно, еднозначно формулирани критерии, така че решението за възлагане на поръчката да може да се вземе сравнително лесно. И ако най- ефтината, най-низката оферта изпълнява критериите, защо да не бъде приета тя? Освен това подкрепям предложенията във връзка с упростяване на процедурите. Както много добре знаем, МПС често са много иновативни, често излизат с оптимални оферти, но също така често, за съжаление, не са в състояние да се справят с бюрократичната машина необходима, за да се участва в търг. Така че в това отношение наистина трябва да направим всичко възможно, да упростим процедурите, да ги направим достатъчно ясни, така че и малките и средни предприятия, които са гръбнак на нашата економика, да имат шанс да участват. И последното е, това за отстраняването на бариерите за хора с увреждания го подкрепям наистина, както се казва, с две ръце. Защото знаете колко гари, например, не могат да се използват от инвалиди в Европа, просто защото не е имало осъзнат стремеж към създаване на условия за придвижване на хора с увреждания. Така че наистина този критерий трябва да заляга в обявяването на всяка обществена поръчка в областта на инфраструктурата. Така че общо взето наистина подкрепям доклада на госпожа Лихтенбергер. Господин Дебакер. Благодаря, господин председател. И а, аз искам да споделя някои бележки по проекто доклада. Важно е да увеличим прозрачността и гъвкавостта. Това ще даде възможност а, на повече предприятия да се включат в процесите на обществени поръчки. По такъв начин ще осигурим по-добър избор. За краткото времето, за краткото време, което съм прекарал в парламента, е, много пъти вече съм се срещал с думата прозрачност в най-различни документи. Това, което предложи господин Тарабела, мисля, че върви всъщност в обратната посока. Мисля, че е, трябва да се съсредоточим върху реалната прозрачност и гъвкавост. Най-економически изгодната оферта. Това са едни критерии, които са добре установени и те предполагат нещо повече от цената. Има и е, съображение за устойчивост и това е нещо, с което трябва да внимаваме. Трудно е в днешно време да се оценява устойчивостта. Не е ясно по какъв начин възложителя ще е, тълкува този критерий. Трудно е, не би трябвало да се подчертава единия критерий за сметка на другите. Просто трябва да има една гама от критерии, а не да се обособява един като най-важен, най-вече за някои стандартизирани продукти. И мисля, че там трябва да се запази сегашната дефиниция на най-економически изгодната оферта. В някои от предложенията а, за изменения какво виждаме, въпреки че се говори за устойчивост, издръжливост, това всичко са важни съображения и те обикновено се вземат предвид при обществените поръчки. Също така обаче се ползват и за налагането на, така да се каже, бариери, които не представляват митнически тарифи. тук мисля, че можем да отбележим много явен напредък, като максимално хармонизираме обществените поръчки и натам мисля, че трябва да се движим. Ако отдадем приоритет на субсидиарността, всъщност ще дадем възможност за протекционизъм в държавите членки, да благоприятства способстването на собствени компании по-лесно да печелят търгове. Мисля, че трябва да се откажем от това и да преминем към един нов етап на обществени поръчки. Това число и електронни обществени поръчки. Това ще доведе за по-добри услуги за нашите избира... избиратели. Госпожа Елисън, благодаря. Госпожа Амайял Сендер. Благодаря, господин председателю. съжалявам, аз малко закъснях. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. много интересни моменти има засегнати в доклада й. Да, не бива най-низката цена да е основния а, критерий при възлагането на обществени поръчки. Трябва да оценяваме и социалните качества и а, признака устойчивост. Допълнителни ползи, а не само най-низката цена. На предното заседание, това от което идвам, говорихме за европейските програми – за трети страни, например Китай, които печелят договори за обществени поръчки, например в инфраструктурата. Което води до катастрофи. И това се вижда, е, това го има и в цял, в цял свят. Мавритания, например, едно пристанище е дадено на концесия което наистина доведе до катастрофа поради е това, че се избира изпълнител на базата на най-низката цена. Не бива винаги най-низката цена да е, е решаващото съображение. Трябва да има някои е, основни, неизменни критерии, които винаги трябва да се вземат предвид при избора на изпълнител. Знам, че има проблем при възлагането на договори в обществените поръчки и е нормално да се очакват промени в договорите, е, след като те се е, възложат, е, но понякога тези промени са прекалени. Комисията в финансовото си предложение за мащабни инфраструктурни проекти предвижда три формата на финансови инструменти. формата на финансиране при обществените договори, което се предлага от комисията, е приложима а, основно в енергетиката и телекомуникациите. Така че госпожа Лихтенбергер мисля, че трябва малко по малко по сериозно да уреди нещата на европейско, не толкова на национално равнище. Права е, права е госпожа Лихтенбергер за някои неща да разчита на субсидиарността. Нашата област обаче е вътрешния а, европейски пазар. Именно с това трябва да се занимаваме. Това исках да кажа. Благодаря. Danke, Herr Vorsitzender. Nur einige Anmerkungen. Благодаря, господин председател. Следващия оратор господин Кун. Доклада на госпожа Лихтенбергер се движи в правилна посока. Мисля, че е важно да се определят европейски критерии. 90% от всичките обществени поръчки са в строителството. Голям дял от тях са в инфраструктурата от своя страна. Така че е, трябва да осигурим качествени, устойчиви проекти за органите на местно самоуправление, регионите, държавите членки и цяла Европа изобщо. Понякога наистина може да се окаже а, съотношението цена-ползи най-важния критерий. Това е свързано и с а, устойчивостта. Да, това, че в крайна сметка често пъти се избира най-низката оферта, а, а, това е довело до редица грешки. Затова трябва да се осигурят едни надежни критерии за оценка. Естествено, устойчивостта и други социални критерии трябва да залегнат в основата на избора. Това е безспорно, но понякога има дъмпингови оферти, които трябва да се изключват от а, а, търговете. Има, има конкурси, при които още от самото начало се а, изключват най-високата и най-низката оферта. Критериите, в крайна сметка, трябва да са балансирани и е, то на всички нива, местно, регионално и, евро, и национално и е, европейско. Господин Уджас. Благодаря, господин председател. Е, координатора вече е, е, ни запозна с позицията на Алда, но аз бих искал да погледна на нещата в малко по-широк контекст. Говорим за договори за услуги и стоки в областта на транспорта и почтенските услуги. Да приемам, че транспортът и почтенските услуги са един сравнително а, свободен пазар. Има обаче и друго мнение друг подход, който мисля, че трябва да се засегне в доклада. И това е нещо, което искам да предложа на докладчицата. Договора за транспортни услуги. Това трябва да е основното, което да разгледаме. Това е основната тема. И е, има някои аспекти на договора, които трябва по-обстойно да се разгледат. Например, договор за летища, за управление на някакви летишни услуги – Като става въпрос обаче за някакви е, регионални услуги с обществено финансиране, там трябва да има по-строги и, по е, по-ясни правила. А, не става въпрос просто за управление на едно летище. Ето това е а, е, нещо, което трябва да обсъдим допълнително. Да, определено си струва сега да се е, опитаме да се съсредоточим върху качеството на а, е, договорите. Господин Крамер има думата сега. Also wir haben ja ein paar Erfahrungen gehabt, zum Beispiel hatten ja die Polen ein... Благодаря. Вече имаме известен опит. Е, поляците обявиха търк за, за магистрала, за европейското. Това беше, разбира се, най-низката оферта, това, което избраха. Фирмата фалира и в крайна сметка успяха да построят магистралата, но вижда се, че това не е най-добрият подход. Ниското качество а, а, не е нещо, което, което трябва, с което трябва да се примиряваме само поради ниски цени. Има и други критерии. Екологични критерии не става просто е единствено за цената. Колегата сигурно от Польша ще отговори на това. Много ще, се, много ще ми е интересно да го изслушам. Председателя, списъка на изказващите се става все по-дълъг. Почнахме с двама началото, а сега е, постоянно расте. Е господин Грош. Съгласен съм с това, което казаха колегите. Наистина цената трябва да бъде част от решението при един а, търк. Най-низката оферта не бива да се изключва автоматично. Тя трябва да влезе в а, процеса на оценка в законодател, законодател, законодателството урежда а, пряко възлагане, непряко възлагане, състезателен диалог и други процедури. Така, когато един търг е трансграничен, тогава често пъти всеки кандидат трябва да наеме адвокат, за да следва тези трансгранични процедури. Затова е полезно да осигурим повече хармонизация. Трябва да премахнем изкритие протекционизъм в много страни. Например, изискването да имате статут на оператор в съответната страна. Може да разполагате с всички квалификации, инженерни квалификации, но не сте член на търговската камера на тая страна. А пък за да получите членство в тая търговска камера, трябва да изпълните други изисквания и така нататък в някои страни, в някои а, професионални съсловия, и, някои а, отрасли, все още има а, такъв вид протекционизъм. Та, това е. Единния пазар трябва да приключи а, в крайна сметка. прякото възлагане трябва да се основава на прак, който а, да бъде завишен. Затова трябва да се а, справим и с бюрокрацията. Председателя, а, няколко коментари от моя страна, преди да дам думата на комисията. Мисля, че един от основните елементи при а, обществените поръчки е именно прозрачността. Мога да давам примери в това отношение. Например, в Япония. Ние, европейците, купуваме е, японски влакове, обаче нямаме право да продаваме нашите си влакове в Япония. Защо? Как така става? Ако така иска нещата да се уредени Япония, и ние не бива да купуваме японски влакове. Е, това, което ме дразни особено, е това. Европейски производители, които в момента са в доста затруднено положение, не могат да участват в японски а, е, търгове, но ние им даваме те да участват в всякакви европейски търгове. търгове. Това просто не е редно. Друго нещо. Друг е, пример. Във Франция, моето уважение, но а, е, виждали ли сте някакво а, е, а, обществено средство за превоз, което да не е френско? Да не е френско. Автобус, вагон, влак – Нали се сещате? Малко повече прозрачност ни трябва да, да видим как стават тези работи. Но основното, най-ефтиното не винаги е най-доброто. Да, определено трябва да се търси максимално качество, което да се извлече от а, парите на данакоплаците. Напоследък, както спомена Майкъл, за съжаление, а, Това, което а, в, крайна сметка, в крайна сметка се извлича като полза от една обществена поръчка, е много по-низко, освен ако не се променят условията. Господин Краков от Европейската комисия, вие се надявам да а, ми обясните защо ние купуваме японски влакове, а не можем да им продаваме наши. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и за изготвения доклад и за мненията, които изказахте. Искам да започна първо с някои а, бележки по доклада. Накрая ще отговоря на въпроса ви. Бележки извън микрофон. Комисията е напълно съгласна, че най-низката цена не винаги е най-добрият начин да се подбират а, оферти. На практика обаче е, е много трудно да се избегне този критерий. Има много стандартизирани покупки, ежедневни покупки и е, възлагането на комплексните критерии би довело до е, сериоз, сериозна административна тежест за стандартизирани продукти. Затова комплексните критерии ги прокарваме като основен подход, но а, разчитаме на най-низката цена тогава, когато това е изрично показано от, е, изразено от възложителя. Естествено, това предполага а, добро управление от страна на възложителя. Въпроса за устойчивия, устойчивата а, оферта, да, чудесно би било а, само устойчиви а, оферти да се приемат, а, но в крайна сметка е много трудно да се отсяват онези, които са устойчиви. Какво значи устойчиви? Устойчиви в екологичен план или в социален план? Това води до известна а, правна несигурност. То това трябва да се вземе предвид. <clears throat> но като дефиницията на устойчивост да е твърде широка е нещо, нещо опасно. Субсидиарността е важна в обществените поръчки, защото има различни национални процедури. Само, че в тази реформа се опитваме да хармонизираме такива понятия като конфликтни интереси, различни въпроси свързани с прозрачността, които предизвикват проблеми в ежедневната практика. и въвеждането на една поне рамкова дефиниция на тия понятия. Опитваме се по такъв начин да открием допълнително пазара въз основата на общи определения в различни страни. Ако тези понятия не се хармонизират поне малко на европейско равнище, много трудно ще е за стопанските субекти – да оперират в различни страни, при положение, че има различни норми, различни определения, затова се опитваме да ги хармонизираме. Две думи за почтенските услуги и регламента за почтите и транспорта. Директивата сочи, че е, не, не съдържа специални процедури за обществени поръчки и за почтенски услуги. Затова не смятаме, че има някакво несъответствие между директивата за обществените поръчки и тази за почтенските услуги. Няма нужда от е, специално споменаване на това в преамбюла. Същото въжи и за транспортния регламент. Там вече се е, казва, там вече има специални, специални препратки към нашата директива и няма нужда да се казва без да се засяга, защото това ще услужи допълнително нещата. Сега японските влакове. Много важен въпрос. И на пръв поглед доста спорен. В момента се, в момента се преговаря по един търговски инструмент. Преговорите се водят на ниво Световна търговска организация. По моя информация, Европейския съюз е отворил пазара си е, доста сериозно, като очаква и от другите страни на Световната търговска организация да сторят същото. Макар и това не винаги да става на е, практика. практика. Сега в момента се водят преговори в СТО, така че да се осигури равнопоставеност на страните защото различните страни не са предприели един и същи подход и преговорите целят да се уравновесят тези позиции, така че да могат европейските стопански субекти да имат достъп до европейския пазар, така както японците имат достъп до извинете, европейците имат достъп до японския пазар, така както японците имат достъп до европейския. Достъпа до външни пазари обаче не е в прекия ми ресурс и е въпрос на допъл... е отделен въпрос. Господа Лихтенбергер, сега за заключителни думи. Само няколко отговора на въпросите, които бяха повдигнати и останалото ще остане за преговорите по самите изменения. Не става въпрос за това да се изключи изобщо цената като, като критерий. Но когато основният критерий е цената, тогава нямаме економически критерии. Така стигаме до случай на тъмпинг, И в крайна сметка всичко това ще доведе до по-големи разходи. Значи най-низката цена, разбира се, че е важен критерий за всяка община, за всеки, който е обявил търг, но не бива да се допуска да се прилага принципът за най-низка цена – и по този начин да се а, отхвърлят автоматично висококачествени услуги. Така че економически най-добрата оферта е нещо по-различно от най-ефтината оферта, защото има повече перспективи за бъдещето. Освен това има някои решения на Съда на Европейския съюз в това отношение, както знаете които гласят, че е напълно легитимно да се въведе критерият за лоялна търговия, ако по този начин никой не бива дискриминиран. И когато търгът е обявен ясно и точно, участниците могат да се ориентират. Както каза колегата Гръш, разбира се, че има практика общините по принцип да се опитват да облагодетелстват някои фирми чрез нагласяване на критериите. Ясно е, че и аз съм против това. Но когато критериите са ясно определени, те не могат да бъдат скроени спрямо интересите на дадена фирма, но могат да бъдат формулирани така, че да дават повече шансове на малки и средни предприятия, което изисква и критерии за устойчивост, да се спазват и критерии за устойчивост и критерии за упростяване на процедурата. И сега извинявайте, че ще ви го кажа в прав текст. Ако кажем априори, че всичко, което трудно се дефинира, трябва да бъде изключено, то тогава хайде да се спрем само на принципа за най-низката оферта и да се примирим с всички проблеми, които го съпътстват, като дъмпинг, като ниско качество и прочие усилието да се дефинират критериите се, си струва. Ще трябва да го положим, но разбира се, че ще трябва да се стараем критериите да не бъдат дискриминиращи. В никакъв случай не трябва да се дава възможност чрез тях да се облагодетелстват или респективно ощетяват а, оференти. Господин председател, тук се каза, че много малко са продуктите от други страни, в, в, които могат да се намерят на пазара в някои европейски страни, например Франция. Ето това е случай за злоупотреба с критерии. Когато даден критерий не е дефиниран достатъчно ясно. При, или е, е бил дефиниран така, че да изключи възможността за участие на определени участници. Сега, възлагането на поръчки за подизпълнители също е много голям проблем, защото наистина веригата на отговорността трябва да се обмисли и разпише така, че да е ясна отговорността на подизпълнителите и които в много случаи са малки и средни предприятия, защото точно това е момента, който дава възможност за доста злоупотреби и облагодетелстване на едни за сметка на други. правната несигурност, която се създава от някои критерии, прави сте, има такова нещо. Но пак казвам, ако априори изключим всичко онова, което не може да се измери и дефинира, то ще трябва да се откажем от 80% от европейското законодателство, което вече ще е проблем. Има принципи определени и сме длъжни да успеем да ги дефинираме в достатъчна степен – ако се откажем от всички други критерии, приемем само критерия за най-низката оферта и то във време, в което економическите перспективи трябва да се гледат в по-далечен план, отколкото сме правили до сега, мисля, че ще е огромен проблем. С нетърпение очаквам дебата с вас, радвам се на проявения от вас интерес и се надявам на мнозинство. Крайният а, срок за изменението е 18 юли. Гласуването ще бъде на 6 септември в комисията, после на 10 октомври и смятаме предварително, че пле... пленарно ще се гласува през декември. Но първо, крайният срок за изменение 18 е юли. 7-8 минути почивка ще направим, докато изчакаме министъра. Благодаря ви. Започваме отново в 10.30. Благодаря. Okay, colleagues, the next... Колеги, следващата точка в нашия дневен ред е размяна на мнение с кипърския министр на комуникациите и благоустройството. Добре дошъл на министъра в нашия Европейски парламент. Нашите членове с нетърпение чакат да чуят това, което имате да ни кажете по отношение на кипърското председателство, знам, че, сте, че ще имате а, неофициална среща на съвета следващата седмица. За съжаление, никой от нас няма да може да участва, но наистина се надявам, че вие ще участвате, че ще можем да участваме от името на парламента в конференцията по авиация, която организирате по-късно тази година. Ще се радвам да се видим през октомври на красивия остров. Кипър. Имате думата. Здравейте! Искам да благодаря господин председателя за топлото посрещане. Уважаеми господин председател на Комисията по транспорта и туризма, уважаеми съместни председатели, членове на Европейския съвет, е, Европейския парламент, дами и господа. Наистина за мен е голяма чест и привилегия да съм тук в Европейския парламент. Един от основните стълбове на Европа. Тук в институциите принципите на демокрацията се прилагат по един добър примерен начин за пример. И се радвам, че ме поканихте да представя тук приоритетите и целите на Кипърското председателство за сектора транспорт, както и да чуя вашите позиция, гледище и наистина смятам, че посредством такъв един подотворен диалог, взаимно разбиране и създаване на среда на доверие, ще успеем да оформим политиките и правните актове, които винаги са основани на нашата цел за по-добра Европа. Европа, която ще отговори на съвсем обоснованите очаквания на гражданите. Много често се казва, че транспортът е секторът, който е гръбнакът на европейската економика. Така че една жизнена европейска система за транспорт, която е модерна, с добра инфраструктура, е много важна за дейността на европейския бизнес. Както е важно и да се отговаря на необходимостта от транспорт и мобилност за нашите граждани. Това е свързано и с капацитета за растеж на европейската економика. И така, по-нататъчния растеж и взаимовързването на транспортните мрежи в Европа е приоритет за нас. Тези мрежи трябва да могат ефективно да обезпечават економическото, социално и политическо сближаване на регионите на Европа. Това ще бъде приоритет за нас. Миналата седмица в Страсбург, по време на пленарната сесия на Европейския парламент, председателите на Европейския парламент, на Европейската комисия и Република Кипър се ангажираха в съвместно заявление да си сътрудничат максимално тясно по време на кипърското председателство и общата цел е да се приеме амбициозна многогодишна финансова рамка, която ще инвестира в растеж и заедост. Инструментът за свързване на Европа, Connecting Europe, е много важен стълб в тази многодишна финансова рамка. И не може да се счита за едно изключение. Ето защо ние ще си сътрудничим с Европейския парламент по един максимално градивен начин, за да създадем условията, които ще ни позволят да постигнем споразумение. И разбира се, едно съгласие, споразумение, което ще учете всички други параметри на многогодишната финансова рамка. Ще разгледаме и указанията за развиването на трансевропейската транспортна мрежа, тъй като те са основна част от а, инструмента за свързане на Европа и така ще допринесем за справянето с новите предизвикателства в транспортния сектор, но също така и ще постигнем целите от стратегията Европа 2020. И така в този контекст ще обърнем по-конкретно внимание на най-добрите възможни взаимовръзки между транспортните системи, за да имаме по- ефективни, устойчиви решения в областта на транспорта, които да предложим както на гражданите, така и на транспортната индустрия в Европа. В правните предложения по време на датското председателство се прие общ подход, общия подход и това доказва, че държавите членки са оставили на страна своите тясно национални интереси и са извели напред европейската добавена стойност, която ще бъде постигната посредством ефикасен, ефикасна и ефективна транспортна мрежа в Европа. Ето защо искам да изразя готовността и от наша страна да си сътрудничим тясно и с вашата комисия, да създадем всички необходими условия, за да се постигне споразумение. Ролята на новите технологии е също важна. За нея се говори и в Бялата книга за транспортната технология, както и в цифровия дневен ред на Европа. Кипърското председателство по време на неформалната министерска среща на 16 и 17 юли в Никозия ще подчертаем ролята на цифровите технологии за постигане на устойчиво развитие на транспорта. Посредством тази инициатива искаме да покажем взаимосвързаността, не просто свързаността, но взаимосвързаността на тези централни теми в Европейския съвет, а именно цифровия дневен ред, и транспортната политика на Европейския съюз. Една от основните цели на тази среща ще бъде да се подкрепят вече споменатите политики, като се говори за развитието и използването на всички данни, с които разполага обществения сектор и използването на различните начини на транспорт. И така ние ще допренесем без съмнение за развиването на мултимодалния транспорт и създаването на правилната рамка за електронно планиране, така че хората да могат да се предвижат от едно място до друго по един по-ефикасен начин. Резултатите и заключенията на това заседание, на тази среща ще а, бъдат представени на Конгреса на ITS за интелигентни транспортни системи, които ще се а, домакинстват. А, този конгрес ще бъде в Австрия. Същата година Европейската комисия ще участва. Господин Калас, а, Нели Круз, те ще участват, тъй като отговарят за транспорта и за цифровия дневен ред. Поканили сме и председателите на парламентарните комисии тук в Европейския парламент ИТРЕ и ТРАН. Смятаме, че е важно Европейския парламент да участва в това заседание и смятам и се надявам, че ще ни удостоите с участието си в това събитие. Нашето председателство ще направи големи усилия да се измени а, законодателството, свързано с тахографите за пътния транспорт. Това ще направи нашата система по-надежна, ще повиши безопасността на пътя и ще ни позволи да се борим с нарушенията и да намалим бюрокрацията. Ние наистина сме готови да работим много сериозно за постигането на споразумение през Октомврийския съвет и с чести контакти с вашата комисия. Ще създадем необходимите условия, за да се постигне споразумение. По новите законодателни инициативи, техническия контрол на моторните превозни средства, а, информацията ми, че ще се приеме от комисията тази седмица – и ще има три законодателни предложения. Това, което мога да кажа е, че според нас това е изключително важен въпрос. Що се отнася до информацията, която получихме от Европейската комисия, тези предложения ще спомогнат за по-добра безопасност на пътя, по е, екологосъобразни ще бъдат и всички моторни превозни средства на европейските пътища ще бъдат много по-безопасни от техническа гледна точка. По тази тема ще имаме доклад за напредък през съвета, по време на съвета през октомври и ще постигнем, надявам се, общ подход по едното или двете предложения на Декемврийския съвет. Освен това, искаме да поставим акцент върху безопасността на пътя, особено да подобрим безопасността на пътя за младите. Кипър ще домакинства четвъртия Европейски ден за безопасност на пътя на 25 юли. Инициатива на а, Кипърското председателство, посветена на младите. Ще поканим организации на младежите в Европейския съюз и от нашите съседски държави на това събитие. Нашата цел е младите да оформят дейностите и политиките на Европейския съюз заедно с нас и така да имаме по-добра безопасност на пътя и особено целта е да се а, намали смъртността, защото, за съжаление, повечето в голяма степен смъртността е свързана с младите. Железопътния транспорт. Макар, че в Кипър няма а, железопътна мрежа, ние припознаваме изключителната важност на този конкретен сектор при разработката на транспортната политика в Европейския съюз. И така, по тази тема, от името на съвета и по-конкретно от името на а, датското председателство, искам да благодаря на Европейския парламент за много градивната позиция и проявената гъвкавост по преформулирането на първия а, пакет по железопътния транспорт. Кипърското председателство очаква четвъртия пакет. Той трябва да бъде подаден от Европейската комисия и щом го получим, ще го разгледаме в Европейския съвет. По а, морския транспорт ще се спрем на подобряването на работните условия и условията на живот за моряците. Искаме работещите да са в по-безопасни условия, по-отговорни да, да са техните, да е тяхната среда и в тази посока ще отбележим и начина по който разпоредбите за конвенцията на Международната организация по труда се въвеждат в европейското законодателство и по-специално ще по, а, поставим акцент а, върху държавите с пристанища. Ще преразгледаме директивата и новото предложение за директива за а, отговорностите на държавите със съответната флота. Също така мога да добавя, че Съвета направи много сериозен напредък в тази посока и се надяваме да приемем а, общ подход през октомври. Ще работим в тясно сътрудничество с вашата комисия и с комисията по заето си социална дейност, за да можем да създадем правилните условия, необходимите условия за постигане на споразумение колкото може по-скоро. Освен това, кипърското председателство ще се стреми към поне частичен общ подход за многогодишното финансиране на ЕМСА, Европейската агенция за морска безопасност и финансирането на дейности, свързани с замърсяването, преодоляване на замърсяването, намаляването му, което, а, които предложения очакваме от комисията през октомври. И тук искам да говоря за една стратегическа инициатива на Кипърското председателство по един много важен въпрос, който също е от интерес за вашата комисия. Ще се опитаме да активираме отново интегрираната морска политика. Кипър е се намира на остров и за това ние смятаме, че е много важно морската дейност да бъде заложена в европейската политика и тя е свързана с устойчивото развитие. Смятаме, че ни е необходим един стратегически подход по тези въпроси и трябва също така да засегнем и бреговите райони на Европейския съюз. Това означава, че една интегрирана морска политика на Европейския съюз би могла да, им, да бъде един изключително важен инструмент, който допринася за устойчивото развитие, за растежа на економиката, но също така и за стоянното сближаване и постигането на целите на стратегията Европа 2020. Интегрираната морска политика е част от стратегическите приоритети на кипърското председателство. Ще проведем един, една не, а, неформална среща на министрите през октомври с участието на Димитрис Христофиас, също така господин Барозо, и компетентния комисар госпожа Мария Даманакис. Тази конференция ще цели повторното активиране на тази стратегическа интегрирана а, морска политика и се надяваме декларацията да бъде декларацията, която ще подпишем, да бъде основата за по-нататъчната дейност по тази изключително иновативна политика. Целта на Кипърското председателство е да се включи и Европейския парламент в това събитие, тъй като вашите гледища, вашите препоръки, смятаме ние, ще бъдат изключително полезни и важни за инициативата. въздушен транспорт. Тук бихме искали напълно да се осъществи така наречените ФАПС, функционалните кутии, които ще ни позволят напълно да интегрираме единното европейско небе. Председателството ще организира среща на високо равнище темите на авиацията на 11 и 12 октомври и ще си сътрудничим много тясно с Европейската комисия, държавите членки. Ще играем ролята на катализатор в това усилие за пълно осъществяване на тези функционални кутии, така че нашият въздушен транспорт да бъде по-ефективен, и да се справя по-добре с повишените потоци, пътникопотоци. Повишаването на качеството, ефективността също е важен момент от политиката по въздушния транспорт. Председателството ще се опита да постигне напредък в преговорите с Европейския парламент по законодателния пакет за летищата, за да може да се позволи подобряване на дейността, намаляване на шума и по-добре, по-добро използване на капацитета. При въздушния транспорт нашето председателство основата на съобщението на Европейската комисия ще се опита да приеме заключение на съвета за външната политика по въздушния транспорт на един по-късен етап. Ще направим всички възможни усилия, за да можем успешно да приключим с този законодателен пакет или поне да постигнем значителен напредък, което е свързано с взаимното сътрудничество с комисията, държавите членки, но и най-вече с Европейския парламент. Уважаеми господин председател, член на Европейския парламент, ние поемаме председателството за първи път. Това е огромно предизвикателство. Наясно сме с отговорността, трудността на тази дейност и ще работим опорито, с внимание, с скромност, с прозрачност, с обективност, защото искаме да направим един малък принос на общ, към общите ни усилия и да постигнем една по-добра Европа. Чакам с нетърпение доброто ни взаимно сътрудничество по време на нашето председателство и оставам на ваше разположение, ако имате каквито и да било въпроси и с цел да постигнем нашите общи амбициозни цели за устойчиво развитие и иновации в транспортната политика на, на Европейския съюз. Благодаря ви за възможността да представя пред вас приоритетите и целите на нашето председателство. Аз съм и много добър слушател и съм готов да чуя вашите въпроси и да ви слушам, да чуя глезищата ви и доколкото ми е възможно, ще отговоря. Благодаря. Благодаря, господин министър, за уводните думи. Сега първо ще дам думата на координаторите. И след това на останалите членове на парламентарната комисия. Те обаче трябва да се запишат, за да разпределим времето. Първо НП. Господин Грош. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателя на съвета за това встъпително слово. Разбира се, че ви желая много успехи при изпълнението на тази програма. Желая ви и ефективност. А, ефективността в малките страни особено е много важна. Например, ви желая успех по отношение на единното европейско небе и функционалните блокове въздушно пространство. Стана традиция да питаме всяко председателство как ще продължи работата по това досие? Вие обърнахте внимание на това, че функционалните блокове въздушно пространство са много важни и за сигурността на околната среда, и за летателната сигурност. И за това се питаме, защо толкова много страни като че ли не са в състояние да ги прилагат. Освен това, по този начин губи, се губи доверието към приетото законодателство. Вие като председател на съвета бихте могли да обърнете внимание на колегите си, не само по, този, по това досия и по други, че а, когато веднъж някой е положил подписа си, той трябва да стои зад него. А, декември 2012 година е крайен срок за въвеждане на функционалните блокове въздушно пространство. Т.е. на следващата ни среща наистина очакваме от вас информация за по-нататъчната работа по това досие. Както казах, предстои ви много интересен период, просто защото има много интересни досиета в шосейния транспорт, например, тахометрите, новото законодателство, новото законодателство за корабоплаването. Искам да обърна внимание на това, че тук в парламента ние се занимаваме не само с техническите аспекти на тези досиета, но и с определени социални елементи, които бихме желали да обсъдим с вас и съвета защото за нас е важно не само утрешният транспорт да бъде по-добър, а и да отговаря на по-добри социални критерии. Естествено, че сигурността играе голяма роля във връзка с всичко това. Колегата Кох, например, представи много интересно досие за това. Очакваме от вас конкретни стъпки а, няма какво да продължаваме да повтаряме, че се налага да намалим броя на жертвите по пътищата. Просто ние се ще да чуем от вас какви конкретни стъпки ще има. Защото трябва да се работи не само на добра воля. Сигурно има и други пътища. Изключително важното досие с което се занимаваме тук от няколко месеца, са от една страна трансевропейските мрежи и от друга страна тяхното финансиране, което е и средносрочно, не само дългосрочно. Въпросът ви въпросът ми към вас. Ще възприемете ли и ще продължите ли да работите с концепцията за трансевропейските мрежи, такава каквато се предлага от комисията? Или ще внесете промени? И на второ място за финансирането механизма за свързване на Европа който е много интересен. Заставате ли за числата, които са заложени в момента? Благодаря. Благодаря социалистите и демократите. По 4 минути сме предвидели за координаторите. Благодаря, господин председател. Благодаря и на министъра за встъпителното слово. Много важни досията се гледат в последните няколко месеца. Още има работа по тях, но също има такива, които, по които работата вече е приключена и е време да се изпълняват. Говоря най-вече за единното европейско небе. И също така въвеждането на функционалните блокове до декември тази година. Това са въпроси, по които вече са взети решения. Знаем обаче всички, че предизвикателствата в различните части на Европа са различни. Затова трябва да сме сигурни, че ще се постигне напредък в съвета. Защото ползите, ползите, за, ползите от единното небе за пътниците и околната среда а, могат да се постигнат единствено, ако се постигнат, ако се е, изпълнят сроковете. Затова ни трябва по, по-ограничаващо споразумение, някакси по, по-сериозни ангажименти. И аз бих искал да чуя такъв ангажимент за съгласие в съвета от ваша страна. По отношение на а, законодателството има а, допълнително предстоящи действия, като например а, преговорите по пакета за въздухоплаването. Цифровите тахографи после. Е, това е на пръв поглед един технически въпрос, но всъщност той е от огромно значение за целия пътен транспорт в Европа, защото новите технологии дават възможност да се подобри контролът. Това е важно, защото по такъв начин на пътния транспорт ще остане социално приемлив и ще се гарантира а, лоялна конкуренция, защото ако някои оператори се, спа, се съобразяват с правилата, а други не, няма как да има равнопоставяне. С друго важно досие. ТНТ. Новата транспортна карта на Европа и условията, които въвеждаме за финансиране с европейски средства и разбира се размерите на тази помощ. Искам да ви попитам дали сте успели да обсъдите това с колегите си, които се занимават с бюджета. Важно е това и би било жалко, ако начертаем транспортната е, карта на Европа, а след това се окаже, че всъщност няма средства да се е, създаде тази нова мрежа. Затова е важно да осигурим средства за изпълнение на тия планове. И сега една по-обща бележка за бюджета за транспорта като цяло. Очакваме да има достатъчно средства, одобрени от е, съвета за транспорта. Сега по-специално за морския транспорт и агенцията за морския транспорт. Работата по тези въпроси почти е приключила и е, поне трябва да се доведе до окончателен край през ноември месец тази година. Това е което исках да кажа. В заключение, Бих искал да добавя, че е, ще направим всичко възможно да ви съдействаме и очакваме съвместната си работа с вас, бъдеща госпожа Майсна, либералите. Благодаря. Благодаря, господин министър. Ето ме. Благодаря ви, че дойдохте да представите приоритетите си. След е, като чух това, което казахте, съм спокойна за кипърското председателство. Наскоро бях в Кипър с малка делегация от моята политическа група. За съжаление тогава не се видяхме. Сега на първо място Както всички, така и аз одобрав, одобрявам голямото значение, което отдавате на средносрочната финансова рамка и на механизма за свързване на Европа. В това отношение ние подкрепяме изцяло комисията и сме убедени, че ни е необходимо защото ни е необходимо не само европейска транспортна мрежа, а ни трябват и съответните транспортни средства. За това ви желая сила и неотстъпчивост, ако другите държави искат да отстъпят от финансовите ангажименти. И още нещо, което е важно за мен в момента и до година е пилотната фаза на облигациите за конкретни проекти. Мисля, че и от нас, и от комисията, и от съвета се искат усилия да се реализират е, проекти, които да показват, че е възможно и че си струва да се работи с такава финансова рамка. Говорихте за иновациите. Естествено, че те са ни необходими и в транспорта, интелигентните транспортни системи ще внесат повече сигурност по пътищата и ако се използват правилно, ще намалят вредата за околната среда. Цифровият тахограф, който споменахте, въпросите. Разбира се, че ще внесе модернизация в тежкотоварния транспорт. А, нека обаче е, да ви кажа, че трябва да се предвиди някакво облегчение за малките и средни предприятия, може би в зависимост от тонажа или пробега, който се осъществява. Е, защото има малки производители или малки предприятия, които не могат да си позволят, а и не е нужно тахографи. Единното европейско небе, и аз като колегите ще кажа, то ни е много необходимо, няма да бъде факт до края на годината, това също го знаем, но понеже Германия и Франция са като така диви петли се борят. Ще се опитвам да напомням и няма да се уморявам да казвам на нашето правителство колко е важно да имаме единно европейско небе, защото подписите не стигат, трябва да има и реализация. Ако продължаваме да не го изпълняваме, това ще е в наш ущърп. И на последно място за нас е много важно морското дело. Говорихте за условията на труд на моряците, правилно. Трябва да пропагандираме и а, професията на моряка, защото там настъпва дефицит на млади кадри. И на последно място приветствам председателството на Кипър, защото а, искате да поставите акцент върху интегрираната морска политика. Не знам дали знаете, аз бях докладчик по тази тема и смятам, че това е бъдещето, подценявано от много хора, защото в момента а, използването, разумното използване на ресурсите е от изключително значение за бъдещето. В това отношение имате пълната подкрепа на парламент. Благодаря за изложението и от името на Зелените също искам да ви пожелая всичко най-хубаво за това ваше дебютно председателство, на което ние много се радваме. Вие споменахте доста теми, трансевропейските мрежи и имаме европейско железопътно пространство, към което се стремим от 30-40 години, но то е като черга с много кръпки и кръпките са точно там, където бяха границите. Т.е. добавената стойност не се получи. Искам да попитам, ще продължите ли линията на отдаване на приоритет на големите проекти или ще наблегнете все пак на трансграничните проекти, които ще помогнат а, на създаването на брежата. Например, между Берлин и Щетин липсват само още 30 км, за да се електрифицират трасето и няма пари, а пари за големи проекти има. Това трябва да се промени. Второто нещо, което много ми хареса вашето изложение, сигурността по пътищата и това, че поставихте в центъра младите хора. Тук в парламента приехме доклада на КОХ за сигурността по пътищата. Парламента възприе в населените места да въведем 30-километрово ограничение на скоростта, защото при 30 км рискът да се убие човек е 5%, а при 50 км е 85%. Готов ли сте да убеждавате съвета да се въведе за цяла Европа ограничение на скоростта максимално 30% в градовете? и в населените места. Железопътният пакет. Аз от 7 години съм в този парламент. Комисията каза, че до края на годината ще представи доклада, но аз съм скептичен. Допускам, че това ще остане извън обсега на вашето председателство. Все пак обичам да съм оптимист и ви пожелавам да се занимаете и с този въпрос. Морският транспорт, всичко, което казахте, много ми хареса, особено това за условията на труд на моряците, отговорността на държавата на флага. Но това, което не чух от вас, беше, бяха емисиите защото корабоплаването е природосъобразно само в случай, че емисиите са намалени. Вие сте от Кипър и много добре знаете, че пристанищните градове страдат от повече емисии от корабите, отколкото от автомобилния транспорт. Въздушният транспорт, казахте, че обемите се увеличават, но това не е желязно правило. Това се предизвиква от човека. Вчера говорихме за това, че се субвенционират, че се субсидират държавните авиокомпании с 30 милиарда годишно. Увеличават се полетите и държавите членки се принуждават да разширяват летищата си. Ако цените бяха честни и справедливи, т.е. ако нямаше субсидии, бихме решили много проблеми. Конкуренцията щеше да е на равни а, на равна нога. Съгласен ли сте с мене или ще продължавате да поддържате субсидирането на някои компании? Иначе ви желая успешно първо председателство. Благодаря. E Госпожа Фостер Екаре. Благодаря. Господин председател, благодаря господин министр за това, че е, дойдохте да е, разговаряте с нас в началото на вашето председателство. Ние от ЕКР приветстваме наблюденията, които споделихте. Мисля, че добре се справяте в консолидирането на отделните области на транспорта и определенето на приоритетите. голямо значение е да продължите да се занимавате с механизма за свързване на Европа. Не просто като островна държава, и аз съм от островна държава, макар и по-голяма, и е много важно за нашия бизнес, за промишлеността, както и за туризма, да осигурим добра свързаност. За нас често пъти това става по море или по въздух. Също така приветствам факта, че ще посетите заедно с комисарите и нашия председател и председателя на а, ИМКО, а, Световния конгрес за интелигентните транспортни системи. мисля, че това е чудесна стъпка напред при осигуряването на участието на парламента в цифровата програма на Европа. А, да, а, мисля, че вече, а, господин министр, а, действате доста активно и председателството ви се усеща. Сега по морския транспорт. Приветствам още веднъж това, което казахте. Имам обаче една дребна резерва при все а, е, комисията по е, заетостта, заедостта, която понякога викаме комисия по безработицата, Съвсем а, правилно е, а, независимо в кой отрасъл сте заети а, е, да работите при нормални условия, но ние знаем, че в а, морския транспорт трябва да има известна гъвкавост и а, е, държавите членки трябва да понесат отговорността за това, което правят. Това, което искам аз да кажа обаче, че не бива да а, губим морския транспорт от а, а, нашия портфел, а просто да приветстваме работници от трети страни, без това да е обект на контрол. А, искам да ви призова да а, държите тези процеси под око. А, да, определено предлагаме добри условия на работа, но трябва да внимаваме как ги а, предлагаме. Сигурна съм, че в края на, на 8 октомври, извинете, в Кипър ще се разгледат на конференцията тези въпроси на морския транспорт. Малко ме притеснява споразумението за сярата. А, ние сме от Северна Европа и определено а, това ни тревожи по отношение на нашата промишленост има проблеми, които са от технологичен характер. А, има а, проблеми а, като цяло в Северна Европа, скандинавските страни и а, ние по-сериозно по се сблъскват с този проблем. По отношение на въздухоплаването. А, има два въпроса и вие ги повдигнахте. Пакета за въздухоплаването, да, определено в момента преразглеждаме слотовете и а, директивата за емисиите шум и наземните услуги. А, мисля, че а, няма нужда от много промени в тези области. Да, определено трябва да се а, повиши а, прозрачността все пак, но не бива да забравяме, че ние действаме на един глобален пазар и се е, сравноваваме с останалата част от света. И накрая, господин председателю, искам да кажа нещо за единното европейско небе. Тая сутрин гласувахме по този доклад. Аз съм докладчик. Това, което се опитваме да направим е да дадем начало, да дадем начален а, тласък на тия процеси, част от които са функционалните блокове въздушно пространство. Някои а, е, държави а, е, членки не си изпълняват задълженията. Обединеното кралство, Дания, Северна Скандинавия а, е, са се съгласили по функционалните блокове. А, останалата част от Европа се е присъединила към споразумението за единото небе преди 10 години, но трябва да се предприемат действия, трябва да се почне да се действа. Трябва да се даде тласък на програма Сезар. има много обещаващи перспективи, нови работни места. технологиите можем да ги продаваме. Те са оперативно съвместими и в крайна сметка потребителя ще извлече ползи. Ще се намалят разходите, оперативните разходи. Така че това е един огромен пакет и много се радвам, че ще се разгледа на 11 и 12 октомври на срещата на върха и аз лично проявявам сериозен интерес по този въпрос въпрос. Аз съм говорила с а, Сдружение на производителите и доставчиците на услуги и всички са изразили подкрепа по отношение на тези инициатива, а, инициативи, както а, те бяха подкрепени от моите колеги тази сутрин. Желая ви всичко най-добро по време на председателството. Ще направим всичко възможно да ви подкрепим при изпълнението на програмата ви. Председателя, благодаря. Шестима члена на комисията ще вземат думата, по двама на човек. Строго ще следя а, времето. След това 15 минути а, за господин министъра да отговори на въпросите. И така почваме с по 2 минути. Благодаря, господин министър, за чудесните предложения. Мисля, че никой преди вас не е излагал като свой приоритет така ясно и а, еднозначно транспорта. Ние като парламент през миналата година също сме очертали свои приоритети. Много се радвам това, което казахте за поставяне в центъра на вниманието на младите хора, защото тази група наистина е най-голяма сред жертвите на ПТП. Радвам се, че чух от вас за тахографите. Но има нещо друго. Естествено, че е, происшествията по пътищата не могат да се избегнат изцяло. Толкова по-важен е въпросът за професионалната медицинска помощ. Ние имахме такъв доклад, а вие като министър на транспорта, в чието ресор влизат и мобилните комуникации, имате възможност да ни помогнете системата за спешна помощ да стане дееспособна. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule ministru. Um, Благодаря, господин председател, госпожа Тикал. Много се радвам, че е, досието за цифровия тахограф е един от вашите приоритети. Утре ще е, организираме първото разискване на докладчиците в Сянка, заедно с кипърското председателство на съвета. Какъв е графикът? който предвиждате по отношение на цифровия тахограф. Благодаря. Благодаря, господин Комоцакос. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр. Благодаря ви за обстойното изложение. Е, много се радвам, че програмата ви е доста амбициозна. Много се радвам, че програмата почива на европейските идеали и а, постоянно споменава а, допълнителните ползи за Европа. Това е не една програма, която а, да е ограничаваща, да е сведена единствено до национални цели. Чудесна идея е това. Също така много ме радва погледът ви към бъдещето на ТНТ. Това е много амбициозен проект за Европа за следващите 10 години. Аз съм докладчик по този въпрос. Сега, насоките по тая тема са тясно свързани с финансирането, което ще се осигури чрез новия инструмент. Още веднъж обаче това зависи от изхода, изхода от преговорите по многогодишната финансова рамка и бюджета изобщата. Кажете, господин министър, колегите от кабинета ви. При разискването на бюджета, може ли да ги помолите е, да увеличат бюджета ни и да отдадат по-голямо значение на транспорта, защото ни трябва финансиране за темте. Това е един, там има един новаторски нов инструмент, проектните облигации и трябва да ги обезпечим максимално. Сега, морската политика. Госпожа Майснер, която е докладчик и аз ви подкрепяме и ще стоим редом с вас. Ще направим всичко възможно при постигането на целите ви. Както знаем, вие сте от една островна държава, Европейската комисия и парламента, чрез една резолюция, която, която се прие на пленарно заседание, има намерение да се справи с а, а, ужасния проблем пиратството. А, мисля, че това е много важен момент за Кипър и за кипърското председателство. Мисля, че трябва да инвестирате в европейските инвестиции, и институции в това отношение. Ние ще направим всичко възможност да ви подкрепим, господин Дебакер. Благодаря и аз ви желая всичко най-добро по време на председателството. С радост ще ви съдействам също така. Няколко въпроса имам. Споменахте ТНТ и а, механизми за свързване на Европа. Казахте, че това ще продължат да бъдат основни приоритети за вас. Естествено, предстои да се говори и за многогодишната финансова рамка, но има доста деликатни въпроси в тази връзка. Първо, разглеждането на альтернативното финансиране и ползването на проектни облигации. Не всички държави членки са съгласни с тези предложения. Някои от държавите членки всъщност вече ги отхвърлиха. Какво смятате за пилотната фаза, която предстои да започне после рингфенсинг, е, извинете, е, отделянето на 10 милиарда евро за свързването на Европа за механизма чрез е, структурните и кохизионните фондове? Има несъгласие между съвета и парламента и по този въпрос. Какво ще направите, за да гарантирате, че тези средства ще, ще се оползотворяват именно за транспорта. После неодавна излезе доклад на Сметната палата за Кохизионния фонд и неговото оползотворяване за морските пристанища. Бе констатирано, че не се оползотворяват, не се освояват максимално ефективно тия средства. Какво ще направите за повишаването на ефективността на освояване за ТНТ в бъдеще? После по въпроса за пристанищата. Мисля, че трябва да се предприемат а, а, конкретни а, стъпки. Ако може да кажете още няколко думи по този въпрос. А, госпожа Сендер, две минути. Благодаря. Аз искам да изразя подкрепа, подкрепа и да а, пожелая успехи на вашето председателство. Мисля, че транспорта в Европа е, е много сложна област. И вие сте точният човек, към който да се обърнем като едно начало. Свързването на Европа, механизма за свързване на Европа, важно е да се осигури максимално финансиране за това, както и за ТНТ по време на преговорите по многогодишната финансова рамка. Както знаете, има известни проблеми в тая връзка. От една страна 10 милиарда от Кохизионния фонд. 10 милиарда. А, а какво мислите вие? за това механизма за а, свързване на Европа. Мислите ли, че е полезен този инструмент за повишаване на конкурентоспособността и сближаването? Също така има една динамика на транспорта, която трябва да не се е, губи от поглед, но има и една друга динамика, която е обвързването на далеко съобщенията и енергийните мрежи там нещата не са чак толкова ясни. Казва се, че сами трябва да се финансират стопанските субекти, обаче в трансграничен план има проблеми. В селските райони, там където е по-малко населението, също има проблеми. Как ще, как ще уравновесите тия две динамики, за да се осигури максимално финансиране? После, съвета изрази известни резерви по отношение на това, кое е, е от интерес за Европа. Аз си мисля, че европейския интерес е, трябва да има, трябва да има примат над националния егоизъм. А, съвета има ли някакво юридическо становище по този въпрос? Е, как ще се съсредоточи върху допълнителните ползи за Европа? Вие какво мислите? Трябва ли да дадем, а, при, трябва ли да, да отдадем а, а, повече значение на Европа и на общите ползи за Европа? Трябва, трябва разбира се, да намалим а, жертвите по пътищата, но не само смъртните случаи, а но и а, всички а, пострадали. Изобщо катастрофите по пътищата. Следващия оратор, господин Данелис. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл, господин министър. От сърце ви желаем успех по време на председателството. Всеки, който е, е живял на остров, гледа на проблемите по различен начин. Най-вече проблемите, които са свързани с транспорта, който и да било вид транспорт. Мисля, че стана ясно от вашето изложение, че именно така стоят нещата. Та, действително се надяваме да, да правите всичко възможно за разрешаване на висящите проблеми. Мисля, че една интегрирана морска политика, това е сериозна амбиция за Европейския съюз, трябва да са изкове. Там има много проблеми в тази област. А сега, сега вече имаме надежда и се надяваме това да стане действително по време на вашето председателство. Сега само един въпрос искам да повдигна. Преди е да дойдете, гласувахме по доклада на колегата Фостер за Европейското единно небе. По време на председателството си ще имате възможност да убедите колегите си, че е, трябва да се спре е, тази игра на криеница и е, търсене на начини да се изпълнява е, законодателството. Трябва да изпълнят функционалните блокове, трябва да изпълнят задълженията си по Сезар Програмата е действително особено амбициозна. И така, накрая Искам да ви кажа, че Европейския парламент и навече нашата парламентарна комисия ще са основните ви съюзници при изпълнението на ангажиментите ви по време на вашето председателство. Благодаря. Сега господин министър. Някои доста спорни въпроси ви бяха зададени. Е, надявам се да се опитате да отговорите на тях е, поне в рамките на около 15 минути. Заповядайте, господин министр. Thank you very much. Θα προσπαθήσω στη βάση κατηγοριοποίησης των ερωτημάτων. Ще се опитам да категоризирам в няколко групи вашите коментари и така да им отговоря. Също така ще се постарая да не говоря дълго, защото все пак имаше доста въпроси. Започвам с функционалните блокове въздушно пространство, защото от това, което чувам, освен улесненията, които те ще въведат в инициативата. Извинете, освен на инициативата за свързане на Европа, те ви тревожат най-много. Както знаете, има график за функционалните блокове въздушно пространство и 4 декември 2012, 2012 е, е крайния срок. Сътрудничам си с Европейската комисия и съвсем наскоро имахме посещение от координатора по функционални блокове въздушно пространство. Обсъдихме с комисията, имахме среща и обсъдихме с комисаря Калас, който подчерта, изключителната необходимост от а, това да се осъществят функционалните блокове в въздушно пространство до 4 декември. Една от причините, поради които решихме да включим тази тема в а, дневния ред на авиационната конференция в Кипър през октомври е възможността да отразим напредъка постигнат до тогава и по време на конференцията, посредством нашите обсъждания, да намерим начини да се уредят проблемите, проблемите, които сме отбелязали до момента и след това да се предвижим колкото може напред с осъществяването на функционалните блокове въздушно пространство. Комисията ще участва колкото може по-вече. Ще ги подкрепим максимално. Чух а, за натиска, който ще трябва да окажем за осъществяването на тази задача в рамките на предвидения график. Очевидно, председателството няма как само да окаже целият този натиск и разбирам, че все пак комисията ще извършва тази дейност, но ние ще си сътрудничим с тях по време на тази дейност, защото искаме до 4 декември всичко това да бъде извършено. Напълно сме наясно с важността на тази тема. Има още един, един изключително сериозен въпрос. Отново вие го коментирахте доста. въпрос за вниманието, което трябва да обърнем на безопасността на пътя. В голяма степен съм съгласен с направените от вас коментари. Трябва да засилим тази безопасност. Ето защо трябва да чуем гледищата на младите. И това е причината да организираме този ден на безопасността на пътя, защото тогава ще дадем възможност на младите да вземат думата също така ще дадем тази възможност и на организираните институции, различни организации да изразят гледищата си, какви са мерките, които според тях трябва да предприемем и да им помогнем да се включат в създаването на тази политика. Ето по този начин ние ще обогатим и политиката за младеща на Европейския съюз. Ще говорим много за безопасността на пътя, но аз съм напълно убеден, че в това отношение трябва да започнем с измерването на полуса на младите. Трябва да почнем да оформяме а, гледищата и подготовката от най-младите. Дори в предучилищна възраст. И така. Трябва ни инфраструктура, говорим за интелигентни системи, за достъп до пътищата, но мисля, че основно посредством образование ще можем да създадем този менталитет, свързан с безопасността на пътя и така ще понижим броя на происшествията по пътищата. От март месец съвета прие общия подход на основата на методология по отношение на ТЕН транспортните мрежи, както и различните инструменти. Искаме да се сътрудничим с вас, за да постигнем споразумение, което ще ни позволи да имаме мрежи 2014-2020, които ще ни помогнат да създадем инфраструктура с истинско, истинска добавена стойност, да свършим основните хъбове в Европа. В... При нас нямаме железопътен транспорт, но смятаме, че това е модалност, която трябва да бъде разпространявана и стимулирана, тъй като тя е екологосъобразна. Взаимосвързаността на европейските държави по най-добрия възможен начин – ще създаде реални условия за истинско сближаване, разбиране между хората, защото все пак хората са Европейския съюз. Смятам, че транспортните мрежи могат много да допринесат за тази цел. Това, от което имаме нужда, е инфраструктура за транспорта, за телекомуникациите, за енергетиката. Транспортът е голяма част от инструмента за свързване на Европа. Това не е случайно. Ние разбираме важността на транспорта за европейската политика. Ето защо смятаме, че това е гръбнакът на европейската економика. όσον αφορά τους ταχογράφους. Ταχογράφητε. Имаме график. Имаме и измененията, които вие сте гласували. Ще продължим обсъждането в съвета и Естествено, трябва да изчакаме и проучванията, на които ще обърнем заслуженото внимание. Причините за това са разбираеми и даже бяха изразени от вас, но иска да кажа, че ние ги споделяме. И така, изчакваме да бъдат а, свършени изследванията и поръчното изследване, проучване и щом го получим, ще го обсъдим. В съвета на ваше разположение оставаме и ще обсъдим всички тези въпроси, които сега виждам, че са особено интересни за вас. Работните условия за моряците и конвенцията на Международната организация по труда. Ще работим в тази посока и това, което ние бихме искали накрая да се постигне, който край за нас ще бъде септември, е общ подход, който ще ни позволи да използваме това за като един тръмплин за следващото председателство, което да може да доведе това обсъждане до успешен край. Аз съм напълно убеден, че едни безопасни условия на труд, едни човешки условия, възможността на заморяците да докладват за каквито и да било проблеми, пред които са изправени, ще създаде необходимата основа която ще позволи на младите да се обърнат към а, тази индустрия и да търсят и там заетост. Това ще бъдат нови работни места, които ще гарантират правата и професионалното достоинство. Една посока, която убедено ще следваме и ще работим много усилено в тази посока. Защото ако създадем правилните условия на труд, ние ще облегчим тежкия товар на безработицата, а именно един от основните проблеми, пред които сме поставени в тези времена на криза в Европа. I do hope that I have some more time Mr. President. Four minutes. Four minutes. Thank you very much. I'll try my best to be within the limits. Благодаря ви много. Постарах се да съм в рамките на румевите ограничения. Много от вас говориха за един от нашите важни приоритети, тъй като ние сме островна държава и тук говоря за интегрираната морска политика. Смятаме, че интегриране, реактивирането на интегрираната морска политика ще представлява един двигател, който ще даде едно ускорение на всички политики, които по един или друг начин са свързани с водното пространство, може да става въпрос за морския транспорт, енергетиката, туризма и дори аквакултурите. А дори и възновяемите източници на енергия. Много други политики са свързани с това. Смятаме, че трябва да се действа спрямо декларацията господин Марсил от 8 октомври, който предстои да се използва от държавите членки, за да се постигне растеж. Ето защо ние сме нарекли тази инициатива Син растеж. Син, защото идва от водното пространство. И искаме да се отдаде дължимото на околната среда, да се създаде инфраструктура и така да помогнем на Европейския съюз да преодолее финансовата криза, да създаде заетост и да не забравяме, че голяма част от европейското население живее в крайбрежни райони. Така че това ще бъде един голям скок напред. Имаме всички данни, всички дадености и ако реактивираме интегрираната морска политика и посредством принос на държавите членки ще можем да оформим един план за това как нашите океани и морета да бъдат използвани плодотворно. Господин Комуцакос попита Нещо много важно за нас. Знаете, това е въпрос, на който ние ще обърнем много внимание. Нещо свързано с много сериозни последствия за нас. В голяма степен ни се отрази, а именно пиратството. Както знаете, съвсем наскоро приехме законодателство, за борба с пиратството. Особено в Западно-Индийския океан и а, водите покрай Сомалия. Целта ни е посредством това вече прието законодателство да защитим живота на нашите моряци, които са на търговските кораби в тази област, разбира се, да защитим и собствеността на корабните собственици и техния товар, но основната ни цел е да защитим човешкия живот. В момента сме отворили правото на корабособствениците, плаващи под а, наше знаме, да имат въоръже, да имат оръжие на борда и защитаваме правото на моряците, когато се движат през опасни морета, да напуснат кораба, да слезнат от него. И също така одобрихме разбира се, много внимателно а, проверихме тези компании, фирми, които предоставят услуги в тази област и ще направим абсолютно всичко възможно да се борим с пиратството, което е, е един бич за корабния транспорт. Много силно се усети а, това при нас бяха загубени товари, кораби и най-вече човешки животи. Това има негативно а, последствие не само за нас, но и за всички други кораби в тази област. И така ние ще а, използваме Международната морска организация, ще минем през тях, но също така и през Европейския а, съюз, за да можем да допринесем колкото може по-възможно, а, колкото може повече, за да може да оставим една голяма сила в тази област и да предложим това, което на, което на нас ни е известно в полза и на другите. И ще направя заключение. Ще приключа с последния въпрос. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δανική Προεδρία Искам да изразя благодарност към датското председателство за всички положени усилия и за всичко, което наследихме от тях като законодателство. Също благодаря на вашата комисия за поканата да участвам в днешното ви заседание, за да очертая работната програма на нашето председателство и да разясня кои ще са приоритетите ни по време на следващите 6 месеца. Благодаря. Благодаря. Господин председател на съвета, както за изложението, така и за обстойните отговори на въпросите и коментарите на членовете на парламентарната комисия. След 6 месеца, в които ще работим заедно. както и с другите членове на триото Дания и Ирландия. От името на комисията ви благодаря още веднъж и очакваме да работим съвместно в бъдеще е, за е, постигането на успехи по време на вашето е, председателство на съвета. Благодаря. Okay, Jazeen. If you can be quick, if you can be quick. Заповядайте следващата точка от дневния ред. Докладчика, ако обича да си вземе мястото. Окей, Jazeen. Priorities for the budget. Добре, Гезине. Приоритети за бюджета 2013 година. Благодаря, господин председател. Говорили сме за бюджета. Той вече е обсъден всички знаем, че държавите членки е, полагат усилия да консолидират бюджетите си, да пестят, но в същото време инвестициите са необходими. Особено в транспорта имаме приоритети, които твърдо ще отстояваме. Междувременно мина заседанието на съвета. Сега на 11 юли работната група на съвета ще бъде утвърдена и през това е формалност, трябва да бъде утвърдена от председателя на съвета, така че, както показва е, опита от последните години, предложението на съвета едва ли ще се промени. И както се очакваше, съветът предлага някои съкръщения в бюджета и то решаващи. Ясно е, че съветът е, иска да прави економии, но ние трябва да отстояваме своите приоритети. Аз изпратих на докладчиците в Сянка списък е, от позиции, където съветът иска да направи съкръщения. В две от тях има възможност да се разберем с съвета. Едната точка е а, е, предвиденото съкрещение от 700 хиляди евро за ТЕН. Също така 200 хиляди се предвижда да се съкретят за а, външни изпълнители на научни изследвания. Но а, от друга страна имаме предложения за изменение, чрез които се стараем да предотвратим съкръщаването. Например, по отношение на ТНТ, Сезар, сигурност по пътищата, права на пасажирите, това са наши приоритети в тази комисия и съответните бюджетни редове, които се предлагат за съкръщения от съвета, няма да бъдат подкрепени от нас. Напротив, ние ще предложим да бъдат върнати числата на комисията. Ние бяхме се споразумяли с комисията за тези числа. Надявам се, че това ще стане така. Е, и през минали години се е случвало, например, по отношение на агенциите. Съветът винаги се е опитвал да прави економии, но се връщат е, числата на комисията. Ето Европейската агенция за морска безопасност има и новия, нова сфера на действие и непременно се нуждае от парите си, що се отнася до правата на пасажерите. Наскоро комисията ни помоли за подкрепа по отношение на запазването на заложените от нея средства. Какво значи всичко това? Първо ще имаме предложения за изменение от името на комисията за запазване на първоначално заложените числа от комисията. И на второ място, във връзка с пилотните проекти, получихме доста изненадваща обратна информация. Имало е първа оценка на предлаганите от различните комисии проекти – и както знаете, е, съгласувахме се с координаторите и ние предлагахме три проекта, които се явяват продължения на започнати през миналата година. Два от тях са свързани с туризма. Първият културен и промишлен туризъм и второ, вторият проект туризъм с достъп за всички и а, на трето място интегрираният билет. Това са все започнати проекти. Удивителното е, че комисията оценява двата туристически проекта с, с най-добрата оценка А, а интегрирания билет получава С. Нещо, което много ни изненадва, защото е много важен проект, одобрен още миналата година. Е, определен като значим проект, значи бюджета е застрашен тази година, след като а, оценката е по-ниска, понеже принципа е да се продължават само проекти оценявани с А което означава, че интегрираните билети е, нямат много шансове, но въпреки това ние ще внесем предложение за продължаване на този важен проект. Аз лично бях предложил още един допълнителен проект LNG, Е, той е оценен с още по с Б, т.е. като интегрира малко по-добре от интегрирания билет, но понеже координаторите не ме подкрепиха, аз внесох проекта от своя име, но е, допуснах формална грешка на формуляра, просто не поправих, не задрасках комисията и не поставих моето име. Моля ви да ме извините за този пропуск. Аз така мисля дали да не го внеса все пак като личен, лично предложение, защото има а, изгледи за успех, но това, за което съжаляваме, че интегрирания билет остана на заден план. Е, толкова от мен. Чакам вашите идеи, коментари, възражения и също и мненията на докладчиците в сянка. Mr. Rike for the EPP. Merci, Monsieur le Président. D'abord, remercier euh, Gazin Meissner de sa collaboration. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Майснер за взаимодействието с докладчиците в Сянка. Нейният доклад е свързан с основните моменти, според мен. Трябва да се спрем на определен брой въпроси. Бюджетните трудности, економическата криза, разбира се, това са реални обстоятелства, но Смятам, че предложението на съвета ги отразява. Не можем обаче да видим как е възможно да се спестят публични разходи и в същото време да се осъществяват тези политики това е важен сектор за конкурентоспособността, така че съм доста разочарован. Говорим за пари. Тогава е добре да говорим с съвета, обратна връзка, добавена стойност, растеж, конкурентоспособност. Това е добре да си говорим по тези теми, като сме оставили на страна средствата, парите, но изведнъж, когато те влезнат в картината всичко се проваля. И се девалидират нашите политики. Това да нямаме бюджетна линия е според мен истинска трагедия. Има някои неща, които няма как да се приемат. 3 милиона а, намаление, това е просто нещо, което няма как да приемем. По отношение на ТНТ. Споменахте всичките тези важни неща за растежа, но за 2013 бюджета вие съкръщавате всички тези важни неща, които ние споменахме. Няма как да проработи това. Според комисията беше съвсем а, правилно предложила и ако се върнем към тяхното предложение, това е много по-добре, защото тези предложения бяха много реалистични, не бяха така измислени, много подходящи и смятам, че е добра идея да се върнем към тях. Също така всички е, намаления в бюджетите на агенциите, това не е подходящо морската агенция. Искаме да дадем повече е, правомощия и намаляваме бюджета с 400 милиона евро. Как така ще се а, е, подобри тяхната дейност, ще се увеличи правомощията им с по-малък бюджет? Подготвителните дейности, смятам, че двете дейности в туризма бяха предложени, бяха включили в групата А, а именно още по-важно, защото ние нямаме на линия за туризма, което ги поставя с още по-висока важност. Причината, поради която не беше одобрено бяха, не бяха одобрени електронните билети, е, че комисията в един друг пилотен проект ги подкрепят 9 милиона евро. Мисля, че са там с този пилотен проект, т.е. по-сериозен бюджет, повече отколкото ние тук предлагахме и тук ни е нужно малко повече допълнително разяснение. Смятам, че това е паралелен проект и затова нашето предложение за проект с електронни билети не е одобрено. Ще бъде интересно да чуем какво казва съвета, но всички тези моменти са още по-голяма трагедия от преди. Социалистите. Благодаря, господин председател. Нямам какво много да добавя. Обсъждали сме това преди е, с госпожа Майснер. Тя е запозната с нашите предложения. Предложенията на съвета е, е, се гледаха в бюджетната комисия, е, доста разочарования причиниха. Миналата седмица споменаха, че са необходими 120 милиона за пакт за растеж. А всъщност, реално това, което прави на първо място съвета е да урязва бюджета, а именно едно А, там където са всичките програми за конкурентоспособност, кохезионната политика, регионалната политика, именно там са съкръщенията. Та, не знам какво става в съвета между отделните е, министри, но или ще добавим тези 120 милиарда, или ще е, съкръщаваме бюджета. Естествено, можем да внесем изменения и да се опитаме да а, върнем нещата поне до нивото, което се предложи от комисията. В становището си за бюджета, може би трябва да напишем и нещо за плащаните. Искат да съкратят 25 от Марко Поло както и от други мрежи. Както от мрежите също а, искат да реализират економии. Това не е приемливо според нас. Не мисля, че е правилно да се намаляват бюджетните кредити за плащания. Сега, а, не знам през юли дали ще успеем с председателството да обсъдим това. В момента сме е, в период на преход от едно председателство в друго, но плащанията са сериозен проблем. Е, наближава вече края на 2012 година. И е, може да се наложи в последствие да изменяме бюджета и то с големи размери, милиарди евро момента намаляваме бюджета за 2013 година и в крайна сметка не могат да се финансират никакви политики. трябва да се разберем ние в нашата комисия, както и бюджетната комисия, да се върнем до бюджета на комисията. Председателя няма повече докладчици в сянка, а така че думата има госпожа Саралова. Още нещо искам да кажа. А, а, извинете, само едно нещо. А, а, благодаря ви за становището а, по отношение на а, туризма и транспорта. Аз искам обаче да спомена нещо за намаляването на бюджета а, в областта на безопасността на, по пътищата. А, Чухме, че това е приоритет за председателството и мисля, че трябва да се отрази това приоритет в бюджета. Благодаря. Комисията. Как, как да хвърлим мост между това, което ние искаме и това, на което настоява съвета? Как да изравним нещата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря, госпожо Майснер и на докладчиците в Сянка. Комисията а, ви благодаря, благодари за а, предприятия подход и за това, че искате да се възстанови бюджета, както ние го бяхме предложили. Тая година в комисията доста говорихме по отношение на агенциите. Всички бюджетни бюра, разбира се, но по-специално агенциите. И това, което се вижда от а, е, транспортна гледна точка, въздухоплаване, морски транспорт, а, е, железопътен транспорт, смятаме, че това е изключително реалистично. А, а не бива, няма място за повече економии. Така че и се радваме е, и ви благодарим, че а, заставате зад нашия проект бюджет. Две неща искам да спомена. Кратката обосновка на, а, на системата. Както, казах, както казахте, не сме започна, не започваме сега а, да а, изработваме проект, проекта. Като не ни стигнат средствата за 2013, може да се наложи 2014 година да попълваме празноти вече са организирани а, а, конкурси и са отделени средства за 2012-2013 година. Сега по отношение на безопасността по пътищата, определено това е приоритет и може би това не е нещо, което става пряко видно от бюджета. Както знаете, ние не разполагаме с бюджетно перо за безопасност по пътищата. Това е в общо перо. През 2012 година, за а, тази година, този бюджет беше, беше насочен към единното европейско небе. През 2013 година обаче има по-малко нужда от средства по това, за тази дейност, така че ще има определено в рамките на перото транспорт отделени достатъчно средства за безопасност по пътищата. Това е, което имах да кажа накратко. Гизина, искате ли нещо да добавите? Не, по принцип каквото имаше да се казва, се каза. Очевидно, че с комисията сме на едно мнение, че а, предложението и е добро. Аз а, не го казах изрично, но наистина е ужасяващо това, което коментира съвета. Не, не се консолидират така бюджети. Благодаря. Благодаря и за изказванията на докладчиците в Сянка. Благодаря. Само, само проблеми ни чакат тук нататък с съвета. Многогодишната финансова рамка общо заето съвета се опитва от всякъде да постигне економии, но не може. Това също струва пари. 26 юли е крайен срок за изменение. На 6 септември гласувана в комисията, в бюджетна комисия 4 е октомври и а, на пленарно заседание през октомври. така, 26 юли, крайен срок за изменение. Благодаря, Гезине. А, с това приключваме сутрешната част от заседанието си. В 15 часа ще продължим. Благодаря.